Скъпи колеги, моля, моля, започваме обясненията по вота. Започваме с доклада Ария Сечеверия. Господин Мешарос иска да вземе думата. Господин Мешарос. Имате думата, господин Мешарос. Скъпи колеги, много ви моля. Къде е господин Мешарош? Добре, господин Мешарос. Благодаря ви, госпожо председател. Има някои пропуски, свързани с електронното пазаруване и по-специално трансграничното електронно пазаруване. Не съществуват единни европейски правила. Имате думата. Скъпи колеги, megtiltja az ügyletet, vagy megtagadja Mr. a szállítást. Господин Месарош, казва председателката, прекъсвайки оратора. Kell tennünk, hogy megteremtsük az egységes... Така че има 500 милиона потребители в Европа. Това обаче не води до разширяване на електронната търговия. Електронната търговия трябва да се превърне в истински пазар за Европа. Председателката прекъсва още веднъж оратора. You can start, yes. Сега можете да започнете. Добре. Благодаря ви, госпожо председател. Има някои пропуски в електронната търговия. Електронната търговия е важна съставка от търговски обмен в Европа и от търговията въобще, но и все още няма единни правила, които да управляват електронната търговия. През 2009 година е, всеки трети европеец е закупил нещо по електронен път. Но само 7% от е, гражданите на Европа са закупили нещо в друга държава. А, затова е, се, с, с, при в много случаите обаче потребителя не е могъл да получи стоката, тъй като е, няма служба за доставка. Така че при, призовавам към един на правила в Европа. Господин Кемал има думата. Камал. Господин Камал, имате думата. Where Камал. Kamal? He's Apologies, Madam Chairman, and thank you. Благодаря много, госпожо председател, за възможността да поясня виждането си по този вод. Според мен е много важно. Всички сме съгласни. Прекалено много са бариерите пред електронната търговия. Важно е да можем да закупуваме стоки по интернет в целия Европейски съюз. И това е едно от положителните неща в Европейския съюз, премахването на бариерите. Също времено обаче има толкова голям обем търговия, която се осъществява с други страни глобално и е призовавам за подобряване на координацията между юрисдикциите, така че да се разрушат търговските бариери и е, европейските граждани да могат да се възползват е, от възможностите да си купуват стоки и услуги по интернет от другаде. Има в същото време е, много големи обеми на масиви от данни, пада цената и с време дигиталната бариера ще падне. Благодаря. Мога ли да прозова колегите, които желаят да напуснат да го сторят по-бързо? Хане по същата тема. А, моите избиратели, като чуят всички е, стари клишета, няма никак да се зарадват. Как помагаме да се изпълнят целите на 2020 година, колко е важно държавите членки да се сътрудничат. Това не помага практически за пазара, за това не е необходимо да има нови регламенти и директиви. Един от моите избиратели, като продава по интернет на свой партньор а в другия край на света, а в, на, на света в Нова Зеландия, е, той има по-малко е, проблеми, когато се опитва да се пребори с заплетеницата от европейски правила. Ето за това, с изключение на Европа, е, нашите предприятия имат търговски излишък. За това и моите избиратели сега преоткриват, че са призвани да работят глобално. Благодаря. Така приключихме с този доклад. Минаваме към доклада на Деварак. Господин Ланген поиска а, да се изкаже. Не присъства в залата. Андониоци. Една минута. Благодаря ви, госпожо председател. От години вече и това е отразено в доклада и ние го знаеме. въздушният транспорт е все по-значим. Същевременно обаче и риска и происшествията и катастрофите също се увеличават. През Аз е, едно време нямахме агенция за въздухоплаването. Аз за това подкрепям докладчика за създаване на правила в рамките на тази агенция за правила на безопасно въздухоплаване. Госпожа Билбао. регламента усъвършенства правилата и дава възможност за намаляване броя на катастрофите. Трябваше обаче да бъде включен и принципа на равнопоставеност, за да може е, е, да, да могат екипажите да бъдат равнопоставени по въпросите свързани с обучение, професионално обучение и така нататък. Също така трябва да има кодекс за е, така наречената чувствителна информация, за да се избегнат неприятности и вълнения за е, семействата на жертвите. Господин Бласък сегашната съгласно сегашната система днес бихме искали да приемеме един нов правилник, за да има повече правила на безопасност, по-единни и да можем да прилагаме е, да имаме по-добра превенция. През 2000 и и втора бе прият регламент. Сега този новите правила ще дадат възможност да създаваме на общо европейски органи, които ще се комуникират по нов начин и ще има по-добра информация. Чехия приема компромисите на съвета. Става дума за един технически доклад, който при всички случаи създава условия за повече безопасност. Erupcja wulkanu w Islandii w kwietniu udowodniła, że Europa w skali kontynentalnej tak naprawdę jest skazana na lotnictwo. Nie ma w tej chwili alternatywy. Transport Изриването на вулкана в Исландия показа до каква степен Европа зависи от а, а, въздушното плаване. И а, за, трябва да направим всичко възможно, за да ограничим а, инцидентите, катастрофите. Затова трябва да бъдат открити причините и да бъде поета отговорност и нещо още по-важно да се избягват е, така наречените near collision или поради увеличаване на въздушното движение. А, искам да благодаря на докладчика, че са обхванали голяма, голям кръг въпроси, е, въпросите за отговорността и са направили един балансиран текст. Благодаря ви. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ερχόμαστε στην έκθεση του κυρίου Βιντάλ Κουάντρας. Έχουν ζητήσει... към доклада на Видал Куадра със сигурност на доставките на природен газ. Господин Антониози, благодаря ви. През последните години много държави членки много често страдаха от прекъсване на доставките на газ, което показа, че нарастващата зависимост от външни доставки в Европейския съюз може да навреди на дългосрочните економически и политически интереси на държавите членки. Затова споделям идеята, че енергийната сигурност трябва да бъде един основен елемент от общата сигурност на Европейския съюз и че гаранцията за поддържане на доставките на газ в общността, особено по време на криза, трябва да се превърне в стратегическа цел. Затова гласувах за доклада и се надявам, че съответния регламент ще бъде приложен навременно, както желая и е, докладчика. Благодаря. Господин Миколашик. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, господин е, председател. Благодаря ви. Миналата година, не забравяйте, имаше кризисни отношения между Украина и Русия и това се отрази и на европейските граждани. Тогава разбрахме колко сме зависими от доставките от Русия. За това Европа трябва да търси нови решения и нови източници на доставки от газ. Нека не забравяме, че от време на време имаше прекъсване на доставките, имаше връщане на известни количества. Така че ние трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме сигурността на доставките и да създадем един европейски механизъм за това, който да защитава и отделните региони. Сигурността на доставките на газ ще остане невралгична точка на, в политическите отношения, защото а, от това зависи а, качеството на живот на жителите на много държави членки. А, има добри предложения в доклада, както за огласяване на всички критични ситуации от праговете на пазарна интервенция, централизация и запазване на търговската информация и гарантиране на доставките Ние е, гласувах за доклада, защото всички зависим изключително много от газовите доставки. Господин Шекерс. Майкро, please. Thank you. Моля, използвайте микрофон. Благодаря. Важен е този доклад, който приехме по отношение на гарантиране на енергийната сигурност в подаването на газ. Предложеното тук е добро, в правилна посока, но не дава пълна сигурност нито на гражданите, нито на економиката на Европа. През изминалите няколко години се уверихме, че някои държави членки предприемат стъпки в собствен интерес, но няма обща, истински обща политика на енергийната сигурност. Важно е производството и преноса на газ да бъдат отделни отрасли. Трябва да имаме по-голяма диверсификация и да изградим необходимата за диверсификацията инфраструктура. Трябва да гледаме отвъд националните си интереси, за да имаме е, наистина енергийна сигурност за всички. Документът е добър към оформянето на обща енергийна политика. Благодаря, госпожо председател. Сигурността на доставките на газ и газоснабдяването е сред най-важните аспекти на енергийната сигурност. Затова е много важно да имаме един глас, когато говорим и да реализираме тази важна цел. Аз съм, а, искам да ви обърна внимание към а, свършното от госпожа Отингър. Трябва да ви кажа, че 5 години обсъждане е малко длъжко. Необходимо е да имаме диверсификация на енергоисточниците, защото Русия се възползва от господстващото си монополно положение, за да влияе в политически план, примерно на балтийските страни. Трябва да прилагаме принципа на солидарност, който е основополагащ за европейските политики. Не може да се допуска ситуация, когато целият газ се подава към Европа а, единствено от Русия. Трябва да развиваме сътрудничество с страните от Кавказ и от альтернативни източници на енергия. Благодаря. А сега господин Босиньо. Благодаря, госпожо председател. И аз гласувах за този регламент. Време е да имаме ясна решение относно сигурността на енергоснабдяването. Вижте какво стана миналата година. Видяхме колко силно зависим от енергията, която идва от трети страни. Регламентът най не решава този въпрос, за да ни помогне да не допускаме подобни кризи в бъдеще. Това е важна стъпка в посока на сигурността на енергоснабдяването. Държавите членки настояват гарантиране на снабдяването по отношение на уязвимите групи и държавите членки трябва да имат също поставят изискванията да страната на доставчика да има план а, за извънредни ситуации. Искам да ви обърна внимание на важното изменение номер 62. Моята държава прави дълновинност. Започнахме диалог с много държави, а, които имат големи залежи от природен газ. Благодаря сега госпожа Морконай. Благодаря ви, госпожо председател. Ние приехме регламента относно безопасността и сигурността на е, доставките на газ. Това е една много важна съставка на нашата енергийна политика и една стъп крачка напред към солидарността и регионалното сътрудничество. Аз подкрепих този доклад, защото смятам, че този регламент ще а, а, направи, що, щото страни като Балтийските страни не бъдат заобиколени и не бъдат а, от а, доставчиците. Реклам... Регламента. в, в, в, регламента обаче има някои пропуски, както липсата на механизъм за мониторинг над монополистите. Надявам се, че комисията ще започне да прилага а, инструмента а, в най-скоро време. Председалката прекъсва а, и казва, минаваме към споразумение за реадмисия между ЕЮ и Пакистан. Имаме четири е желащи да се изказват. Господин Мастел е първия. Благодаря ви, госпожо председател. Целта на, то, на това споразумение е да има по-задълбочено сътрудничество между заинтересованите страни, за да може по-бързо да се извърши реадмисията на незаконно пребиваващите в съответните страни това споразумение е от огромно значение за борбата срещу незаконната иммиграция в Европейския съюз. Има също в, този, в това споразумение има и клауза за непоследователност. И е, знаеме, че има, разбира се, различни споразумения на реадмисия между различните страни, но международното право има върхов... върховенство. Същевременно може да се е, предвиди превременен престой в трета страна за незаконно пребиваващите. Европейският парламент не, е, парламент не е страна по е, това споразумение, така че бихме искали да знаеме какво става и да бъдем информирани редовно. Господин Легит. Е, Колко голяма ирония. Днес Европейския парламент гласува по договор да се изритват безпаричните пакистанци към една страна, която страда от жестоко наводнение. Днес страдат повече от преди бедните пакистански граждани, няма реколта, а, отдаване добитък, децата нямат покрив над главите си. Трябва да обсъждаме как да помогнем за преодоляване на бедността там, като например да окажем натиск върху МВФ, за да се опрости пакистанския дълг или а, да се увеличи да се види как може да се подпомогнат засегнатите, така че помощ щетите да не се изсмукват от корумпираното правителство. Така щяхме да отговорим по-добре на страдания и да помогнем страдащото пакистанско население. Благодаря. за споразумението между Европейския съюз и, Пакистан. Сякаш се засилват правомощията на държавите членки да връщат незаконните емигранти в Пакистан. Поне на пръв поглед това трябва да е добре за Обединеното кралство, но една суверенна страна трябва сама да решава кой има право да влиза на нея територия и кой не. Ако се гласува за този, за този документ, това означава, че се предхвърля суверенитет. Британия има своя суверенитет и не бива да се отказва от него. Благодаря ви. Господин Руглихер поиска да се изкаже, но не е в залата. Минаваме към договора, към следващият доклад, а именно на господин Казак за търговски и економически отношения с Турция. Окей, окей, окей. Да, да, добре, имате думата тогава. Извинете, е, не бях седнал на собственото си място. Това, което искам да кажа и то сега е, че е, много сме доволни е, от изхода на гласуването за споразумението за реадмисия с Пакистан. Най-сетне, след години наред преговори между комисията и Пакистан, се стигна до споразумение, което ще позволи реадмицията на мигранти, които вече не отговарят на изискванията за влизане или пребиваване в държавите членки. Това, тази спогодба е важен инструмент в борбата срещу незаконната миграция в Европейския съюз, особено тъй като от а, и през Пакистан протичат значителна част от мигрантските потоци. Така Пакистан се съгласява да приема своите граждани при определени условия и граждани трети страни. А това ще подобри ситуацията на, на европейска територия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин. Сега успяхме да ви слушаме. А сега минаваме към следващия доклад. Господин Казак за търговски и економически отношения с Турция. Има 8 желаящи да се изказват, така че много ви моля по една минута. Господа Мускардини. Sono a favore della relazione Kazak sui rapporti. Благодаря. Ние гласувахме този доклад изпуснахме. Аколи. Но Турция, въпреки усилията, още създава някои бариери. Ако искаме да развиваме обмен, търговския обмен, Турция трябва да зачита Европейския съюз, да спазва правилата на свободната търговия, да се бори срещу фалшификациите които засягат много често сигурността на гражданите, например в областта на фармацевтичната е, индустрия. Трябва да се гарантира свободна търговия, но това не трябва да вреди на европейската индустрия и предприятия, да не трябва да се избягват дискриминационните практики в областта на обществените порачки, които не съответстват винаги на стандарти на СТО. Благодаря, госпожо председател. Аз, разбира се, гласувах против доклада Казак, тъй като аз изложих пред залата своите аргументи. Аз не мога да гласувам за един доклад, съставен от докладчик, който дължи на практика цялото си образование, огромни суми пари, директно финансирани за него от турското правителство. Това за мен е конфликт на интереси, това за мен означава, че докладът не е обективно съставен и затова аз гласувах против него и още повече ние виждаме че в този доклад има точки които нямат нищо общо нито с търговията нито с икономиката. в този доклад се говори и се хвали последното изменение на конституцията на турция което за мен не е нищо повече от триумф на ислямистите над хората които желаят турция да бъде една светска държава. да уви военните бяха тези които и съдебната система нека да добавя бяха тези които гарантираха светския характер на турция. турция залитна все повече и повече залита в ислямистка посока и аз гласувах против този доклад защото не съм съгласен да хвалим това положение. благодаря. Eh, господин председател през последните години ролята на Турция се засилва, както и геостратегическата и, и, и позиция, така и економическата и роля и това позволи е, задълбочаване на економическите отношения между Европейския съюз и Турция и за гарантирането на свободното движение на стоки. и по този начин беше въведена и системата за общи преференции. През последните години Турция се превърна във важен търговски партньор и, и дава голяма част от вноса в Европейския съюз. Много от европейските предприятия са инвестирали в Турция. Аз поделям идеята, че трябва да се е, изградят едни по-функционални отношения в интерес на двете страни. Е, Госпожо председател, между, между, търговски обмен между Европейския съюз и Турция е много голям, имаме митнически съюз от 76-та година, въпреки това все още има големи бариери. Радвам се, че Европейския съюз сега изиска от Турция да облегчи вноса, процедурите за внос, да направи някои корекции в рамките на митническия съюз. И е, защото а, трябва селско-стопанските продукти, които се внасят от Турция в Европейския съюз, да отговарят на нормите, които ние налагаме на нашите собствени селски стопани. Остава ни още много работа. Благодаря, господин Васиньоре. Благодаря, госпожо председател. Искам да похваля докладчика за свършената работа, също и за начина по който решава темата. Това е тема, която се дискутира от години с Турция. А, от години преговаряме с Турция за присъединяването. Деликатен е момента. А, Турция, казва се, е фантастична а, от гледна точка на Европейския съюз, много ценна своето местоположение между Европа и Азия. Статистическите данни са добри търговските отношения трябва да се подобряват още повече. Аз съм съгласен с, с а, параграфите, където ние искаме да се а, махнат от пазара в Турция някои от фармацевтичните продукти, които са фалшифицирани и да се премахне изискването за допълнително лицензиране. Надявам се да продължи подобряването на търговските отношения с Турция. Благодаря. Господин Ван Дален. Господин, госпожа председател, аз бях, е, гласувах за доклада Казак. Той разглежда търговската, економическа ситуация, как да се подобри тя, да се подобрят отношенията между Турция и Европейския съюз. Това е нещо, което ни е нужно. Нито повече, нито по-малко. Въздържах се от гласуването по изменение едно, Аз не съм убеден, че Турция трябва да се присъединява към Европейския съюз. Това не е тема на, догу... на този доклад, но аз го подкрепям а, като доклад, защото подобрява отношенията ни с Турция. Благодаря, господин Сеткерски. Благодаря. Отношенията между Европейския съюз и Турция се подобриха но продължават е, да съществуват е, търговски бариери, тарифни и нетарифни. Е, те трябва да се премахнат, режимите да се опростят. Според мен проблемите са и от двете страни. Например, по отношение на фашистираните продукти и стоки, които Турция пуска на пазара, както и проблемите с авторското право. Трябва обаче да се погледнат корените на тези проблеми. Трябва да се решават малките проблеми преди да са се превърнали в огромни. Изчаквахме Европейския съюз да оформи позиция по тези въпроси толкова дълго, Турция толкова дълго чака, че започна да търси други партньори и съюзници. Трябва да се гледат нещата балансирано от двете страни. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Аз разбира се гласувах за изменението относно инструмента за сътрудничество. Ние имаме добри търговски отношения с Турция, без обаче да е необходимо Турция да се присъединява към Европейския съюз. Но докладчик затваря очи пред някои проблеми, свързани с демократизирането на турското общество Е, промените в Конституцията водат до повече ислямизиране на обществото под ръководството на партията и при прилагането на конститу... Конституцията, разбира се, е, е не... нещо важно. Благодаря ви, господин Господине, сега минаваме към доклада Деланге относно обазването на биологичното разнообразие. Госпожа Ранджучо, Ранджули. Ранджули. Ah, scusi Presidente. Grazie. La relazione approvata oggi va nella giusta благодаря. Доклада върви в правилната посока защита на биоразнообразието и екосистемите. Понятието биоразнообразие е свързано с отговорното управление на природните ресурси. За да бъдат запазени те за бъдещите е, поколения, трябва да се въведат бързо норми в, е, за екологична съвместимост. За да изпълним нашите цели е необходимо е, да е, е, държавите членки и институциите да осъзнаят значимостта на тези теми. Е, за опазването на Бодовите гори, на, е, в Средиземноморския е, район е, има голямо значение за запазване на биоразнообразието. И и, с, Ще кажа пак, че това, от това зависи бъдещето на следващите поколения. Pa predsedujoča, na glasovanju sem podprla poročilo o implementaciji zakonodaje Unije s področja. А, гласувах за този доклад за, за опазване на биоразнообразието, защото той показва, е, е, иллюстрира е, вече направените усилия. За сега няма достатъчно резултати, защото няма достатъчно политическа воля, не се набавят достатъчни средства и няма политика на проследяване мисля, че трябва да е, нуждаем се от един доклад също за добрите, но и за лошите практики. Европейския съюз не трябва тук да политизира темата, а да се консултира с учените, за да може да опазим природата, а не една или друга страна или правителство. E la lotta per prevenirne un ulteriore degrado sono sfide di inestimabile valore per la nostra società. Целта е да престане да се губи биологичното многообразие, да се забави темповете на загубата. Това не е просто мо, а, общо теоретично изискване, това е морално задължение пред бъдещите поколения. Директивата дава си е, възможност за гъвкавост, така че различните права е, и правила да се адаптират спрямо околната среда. Държавите членки, когато трябва да прилагат законодателство, често намаляват неговата ефективност. Трябва да прекратим фрагментирането на финансирането, така че европейските средства да могат да се използват за опазване на природата в Европа. Трябва да имаме тази гъвкавост по отношение на финансовите инструменти, за да можем да опазим е, биологичното много Председателката, прекалено бързо говорите. Преводът не е възможен с тази скорост. Госпожа... Господин Лесик. Благодаря ви, госпожо председател. Европейският съюз в Европейският съюз 40 92% от млекопитаещите и 80% от птиците са застрашени от изчезване изчезване. Но, за съжаление, нито обществото, нито гражданите, нито комисията осъзнават значимостта на тези цифри. Е, всички мълчат. Е, така че ние трябва да предприемеме екологични мерки за защитата на видовете. Трябва да взимаме нещата на сериозно, защото ако искаме да оставим на бъдещите поколения една планета в добро състояние, състояние, то трябва да действаме още днес и да предприемеме мерките, които ще ни позволят да се справиме с някои от направените грешки. Благодаря ви, госпожо председател. Многообразието на фауната и флората са от огромно значение за бъдещето на, на, на човечеството, което, е, че, но биоразнообразието е в опасност за, заради и поради човешките дейности. Ние от ние сме виновни за това. За това трябва да вземем мерки за устойчивото развитие на екосистемите. Но фермерите трябва да бъдат партньори и съюзници, а не е, като врагове в е, борбата за опазване на биоразнообразието в е, Саксония постигнахме добри резултати, които биха могли да бъдат пример за другите. Госпожа Флешикова. Штил, в природе види иба товар, а a Благодаря. За да... Най-големите опасности за а, биоразнообразието идват от потребителското общество, в което живеем. Затова трябва да помислим как можем да поправим нашите досегашни грешки и да тръгнем по правилния път. Дори в Европейския съюз има граждани, които които смятат, че да, има някакви загуби, намалява се биоразнообразието, но това не ги засяга лично. И трябва да вземем всички необходими мерки и да организираме кампания. Господин Калиновски. Благодаря. Природното богатство, господин Калиновски, е, е, е изключително ценно и ние хората правим всичко като че ли е възможно да го загубим, да, да го унищожим. Трябва да пазим природата от самите нас. А, а, а, Знаем, че има големи многонационални фирми, които направо унищожават а, биоразнообразието в някои региони на света. Ние сме предвидели система за от компенсации в рамките на общата селско-стопанска политика и аз искам да защитим тези е, селски стопани, които защитават околната среда, пазят я и които се нуждаят обаче от финансова помощ, за да не дават от джоба си, за да опазват околната среда. Благодаря ви, госпожо председател. Биоразнообразието е част от много от наши политики селско стопанство, рибарство, околна среда. Нека да видим какво става в региона на Балтийско море. Балтийско море е едно затворено море, което е много замърсено и би трябвало да запазим биоразнообразието в това море, но до сега не са взети достатъчни мерки. Всяка държава членка трябва да поеме своята отговорност и да вземе мерки за, е, устойчиво, за устойчив риболов, намаляване на замърсяването в тези много чувствителни, уязвими региони в замърсяването на Балтийско море доведе до изчезване на видове и намаляване на биоразнообразието. Просто това са едни е, безотговорни действия от страна на е, индустрията, които доводаха до това. Сега минаваме към следващия доклад. Става дума за доклада Ферейра, превенция на природни и причинени от човека бедствия. И има двама души, които искат да вземат думата. Господин Мучас. Днешното гласуване по доклада а, по е, е, е, .е. доклада е много добър за предотвратяване на катастрофите с околната среда, особено след като знаем, че превентивните мерки за сега се оказаха недостатъчни. Сега се въвежда едно двойно а, а, изискване да се е, е да се е, променят условията за достъп до фонда за солидарност, за да може да има по-бърза реакция и по-голямо приобщаване на регионите, на териториалните власти, които да, се, да, да имат по-добра интеграция в оперативните програми. Това е една от стъпките към една по-добра политика на цялата европейска територия. Благодаря. Господин Пирилов. Благодаря, госпожо председател. В селските, селските райони се обезлюдяват и природните бедствия, като пожари, суша, наводнения са все по-чести и по-чести. Държавите членки трябва да предприемат мерки с ограничени средства. Но Селските стопани, фермерите са първите жертви на природните бедствия и, е, и следствие на тези бедствия техните доходи се свеждат до нула. Затова трябва да се създаде един европейски режим на застраховане за покриване на е, щетите от природни бедствия, които най-често обаче са предчинени от човека, съгласно а, член 37 на предложението, което подкрепих с голямо удоволствие. А сега минаваме към последния доклад. Доклад на Теокаро с ограничаване на бедността и разкриването на работни места в развиващите се страниц. Шест души искат да вземат думата. Госпожа Орондори, но тя напусна. Господин Калиновски, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да подкрепиме и да подпомогнеме най-бедните и най-уязвимите. Това трябва да бъде един основен принцип на Европейския съюз. Затова под, подкрепям докладчика, който, която се е заела с тази важна тема. Самия аз съм фермер и бих искал да привлеча вниманието ви към точка 56 на доклада, където е, се споменават субсидиите и изменението на системата за а, е, изплащане на субсидии. Да, наистина този режим, тази система трябва да, да, да се а, е, промени, но нека да не изпадаме в крайностите, които, към които прибегнахме при реформата на а, е, субсидиите за захарта, защото в крайна сметка е, най-уязвимите и най-малките бяха, станаха жертва на тази реформа. Гос, благодаря ви, госпожо. А подходът беше балансиран, но аз гласувах против. Защото дори при балансиран подход се тръгва от презумпцията, че повече и повече помощи, по-специално за Африка, ще помогнат Африка да излезе от проблемите си. По принцип може да е верно, но фактически не е така. Ако се погледне как стоят нещата през 40-те години в Африка, говорим за стотици милиарди долара и евро днес, а резултатът е, че бедността там се засилва. Трябва да говорим за помощ за неотложни ситуации, но тогава трябва постепенно да намалим другия, другите видове помощи. Трябва да се види къде се крие проблемът. Говорим за 1,5 трилиона евро, необходими на Африка. Това съвсем не е имагинерна сума. Благодаря. Поздравление за докладчика за работата. Европейския съюз винаги е бил в помощ на развиващите си е, страни, но всички трябва да знаем, че ни остава още много работа. раз, винаги трябва да когато помагаме на тези страни да се спазват стандартите за безопасност, за сигурност на труда и много. Да не забравяме колко е важно да настояваме за еднакво участие на двата пола и за защита на достъпа на жените до трудовия пазар. Европейския съюз трябва да използва всички инструменти с, с които разполага, за да се прибори с работата на малолетните, е, което е една от основните пречки за намаляване на бедността. Затова аз гласувах за този доклад, който предлага цял спектър мерки. Благодаря, господин Камал. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е, целият парламент ще се съгласи, че всички сме против е, бедността. При няколко години бях в Кот Девуар на семинар за млади политици е, и попитах как ние може да ви помогнем. Те ми казаха няколко неща. Нека вашата помощ да не помага на корумпирани правителства да остават на власт. Това засилва проблема. Второ, насърчавайте развитието на пазара. Нека има либерализация, монополите да не ни измъчват с лоши услуги. Трето, не позволявайте е, селстопанските субсидии в Европа да подкопават пазарните условия за нашите фермери. И не накрая, когато говорихме за директивата за альтернативните инвестиционни фондове, трябва да решаваме тези въпроси, които са пълно, с пълни недоразумения в стопански план. Благодаря. Благодаря. Господин Камал, сега господин Кели. Ако с удоволствие гласувах за този доклад. Той показва, че ние не забравяме онези, които страдат от бедността а, по света. Дори в моменти на рецесия ние мислим за тях. При няколко години, когато бях в Африка, си купувах всеки ден вестник. Удивително много читатели се изказваха против НПО-тата. Не против дейността им, а то против това, че НПО-тата се опитват да наложат на света собствения си мироглед. Нужен е дебат, но като част от дебата ние е, трябва да поддържаме връзки е, с тези страни и с правителствата, и с местните лидери е, за да може да използваме добре средствата, които се влагат там. Благодаря, господин Кели. Сега благодаря на всички колеги. И така прекъсваме работата до 3 часа след обед. Приятен обяд!